Buenos días. Добро утро. Ако нямате нищо против, откриваме заседанието. Едно кратко въведение. С нощи бе дълго заседание, тъй като имахме тристранна среща във връзка с опор. Приключихме около 4 часа сутринта, но искам да ви кажа, че си струваше усилието, защото постигнахме съгласие, политическо съгласие. Както казвам, винаги трябва да отстъпваме по-малко, за да може всички да спечелим много. И това бе случаят. Мисля, че новината си заслужава една чудесна новина, защото това е първата реформа, която се осъществява с процедурата по съвместно взимане на решение. Небелесно, Бяха проведени много срещи, заседания, дебати, но това е важното. Имаме съгласие. Затова ви казвам, че днес е добър ден. И най-вече като съчетаем този ден с а, това публично изслушване на тема морското териториално планиране, възможност за устойчивост в рибарството и аквакултурите. Програмата ни за днес е много разнообразна и амбициозна. На първо място ще посрещна с добре дошли всички гости, които са а, представители на различни организации, Знаете, че Европейската комисия предложи директива в тази област. Идеята на тази директива бе да се гарантира устойчивостта на морското дело, на аквакултурите. Устойчивостта. Това е целта, към която се стремим всички. Много широко обхватен въпрос така че нашата цел днес е да се концентрираме върху устойчивостта на въпросите, свързани с рибарството и аквакултурите. Но също така ще анализираме и разнообразни въпроси, които са свързани с планирането, с управлението, с човешкото действие – това са много интересни теми. Предполагам, че и самото изслушване ще бъде много интересно. Има очаквания, свързани с това изслушване. Така че, а, вие знаете, видяхте програмата на изслушването. Имаме три различни панела. Всеки панел е с продължителност около един час. Това, което ще помоля всички оратори е да могат да, да се изказват в предоставеното им време, за да може да имаме време и след това за въпроси и отговори. Преди да дам думата на първия докладчик, на моята колежка Изабел Томас, искам да се извиня, тъй като последиците от вчера идват днес така че с комисарят, с докладчика по въпросите за реформата на ОПОР ще имаме пресконференция, така че ще изляза за около 15 минутки, но господин Стивенсън остава тук и той ще председателства това изслушване. Така, това е за момента. Давам думата на госпожа Томас. Merci, Monsieur le Président, et, et à mon tour, je voudrais. Благодаря, господин председател. Искам да честитя на всички, които участваха в тристранните срещи за постигане на това политическо съгласие. Искам да благодаря на всички колеги, на ораторите, които приеха да присъстват тук на това изслушване. Искам да благодаря специално на групата АУДЕ, тъй като тяхна бе инициативата за провеждането на това изслушване. Благодаря и на комисията, за инициативата, насочена към изясняване на въпросите, свързани с планирането, с пространствено, морското пространствено планиране. Нека не забравяме, че планирането е средство за постигане на растеж, за създаване на богатство, за създаване на нови работни места – Надяваме се да бъдат създадени 1,6 милиона работни места допълнително, свързани с морските дейности и а, много повече до 2020 година. Има много богатство в а, морето. Има много надежди. Много надежди, насочени към развитието на а, нови дейности – след като казах това, господин председател, нека да, да, бъдем, да бъдем честни. Имаме две пречки. Не трябва да повтаряме същите грешки, които допуснахме на земята, на сушата. Не трябва нашата дейност да, да води до изчерпване на ресурсите. Също така не трябва да се предприемат и необосновани екстремни мерки за защита на околната среда, защото мерките за защита на някои дейности или на някои ресурси са пречка за развитието на други дейности. Така че нашата цел е устойчивостта. Морското планиране позволява да намерим равновесието между економическите дейности, между опазването на околната среда, както и равновесие между отделните стопански дейности. Нека не забравяме и равновесието между вечните дейности, като рибарството и дейностите на бъдещето. преди да бъдат създадени тези дейности от бъдещето, вече имаме натиск в крайбрежните зони. Нека да споменаем само аквакултурите, яхтите, различни човешки дейности и съревнования между тях. Също така, позволете ми да кажа, че съм съгласна с гледната точка на комисията. Интегрираното крайбрежно управление – както е записано в текста, е изключително важно. Защо? Защото край пресната ивица въпреки съществуването на картите и така нататък, това е една специфична област. Има нужда от подкрепа на суша. Също така бих искала да кажа, че управлението трябва да отчита наличието на различни интереси, на различни участници – така че интегрираното управление трябва да бъде осъществено по подходящ начин. И един трети елемент – всички економически, социални и екологични елементи следва да бъдат включени в едно цяло, като естествено отново се отчита действието на различните участници. Горе-долу това са думите, които исках да споделя с вас. Искам да завърша, като кажа, че директивата наистина е интересна. Тази директива ще доведе до много дебати. Някои държави членки ясно заявиха, че са срещу. Според тях морското пространствено планиране не би трябвало да бъде част от директива на Европейския съюз. Ще ми е интересно да чуя мнението на всички оратори. Моето лично мнение е, че директивата до известна степен е интересна за нас. На първо място, защото говорим за морето и в морето има няколко очевидни а, факти. Трансграничните аспекти са много по-важни, отколкото на сушата. И на второ място, ситуацията не е статична транспортът, туризма, спорта, рибарството, всички тези дейности се променят, те са динамични така че е много трудно да бъдат наложени а, различни а, правила в една държава, различни правила в друга държава. И на трето място позволете ми да изтъкна, че в тази комисия нееднократно, нееднократно сме повтаряли, че са нужни данни, които да бъдат съпоставими. Само това ще ни позволи да видим какво точно се случва в морето. Една от целите, които преследваме, е да говорим на един и същи език, използвайки едни и същи методи и а, с наличието на съпоставими данни. Имаме малко време, така че няма да отнемам повече от а, предоставането ми време, защото накрая последният оратор винаги разполага с най-малко време. Но на последно място, и това е моето заключение, залагаме много стопански дейности на карта, много работни места и смятам, че е наше задължение да постигнем добро морско пространствено планиране. Ето защо комисията в лицето на главна дирекция Морско дело, нашата комисия имат за цел да се постигне равновесие. Равновесие не само между нас, като два отделни органа, но и равновесие между отделните дейности, между различните интереси, които могат да бъдат противоречащи си дори. Равновесие и между дейността на човека в тези райони. Целта е син растеж. Целта е устойчив растеж с спазване на правилата на демокрацията. Благодаря много, но нека да представя и двамата експерти, които ще вземат думата. След това, къде са техните имена? Ето ги тук. На първо място сте говори госпожа Карла Монтеси, директор в главна дирекция Морско дело, а след това господин Арман Куантел, който е член на Националния комитет по рибарство във Франция. Томас. Благодаря много, Госпожо Томас, съжалявам, че не присъстват повече от членовете на нашата комисия, но както вече казах, обсъжданията продължиха до 4 часа сутринта. Освен това имаше и голям интерес от страна на пресата, което означава, че повечето не можаха да си легнат преди 6 часа и затова не очаквам да дойдат толкова рано. Съжалявам, разбира се, че е така, защото изпуснаха тази, това интересно изложение на госпожа Томас, а сега давам думата на госпожа Карла Монтези. Благодаря, господин председател. Госпожа Томас направи един общ преглед на темата. Аз също ще си позволя да поздравя всички за успешно приключилите е, преговори, които са наистина много важни. Благодаря за възможността да представя предложението на комисията. Е, нека веднага да кажа, че това е много навременно. Е, много е подходящ момента за обсъждането на този така важен въпрос. Както знаете, през последната година комисията поде важната инициатива да подкрепи растежа в териториите по крайбрежието. Това ние наричаме подкрепа за растежа там. Целта на стратегията Европа 2020 е да постигнем растеж в пет сфери, които според нас подлежат на растеж. Така че, като говорим за растеж, имаме предвид най-вече работни места. Трябва да кажем какви са възможностите, какви са тесните места и какви са е, необходимите политически е, интервенции. На нашата среща в Лимасол беше прията така наречената декларация от Лимасол темата, която обсъждаме днес, морско териториално планиране, е много важен компонент на нашата стратегия а, по, в, за морето. Целта е да се стимулира економиката, да се подобри конкурентноспособността а, и а, ще иллюстрирам всичко това с някои примери. Ще започна с селското стопанство. Селското стопанство беше един от петте стълба, за които е ясно, че има потенциал за растеж. Както знаете, за селското стопанство сме приели вече стратегически насоки за развитие. Можем да кажем, че качеството на европейските морски деликатеси трябва да доведат до по-добра конкурентноспособност, но виждаме, че всъщност производството стагнира. От друга страна има растеж, но в други региони. Много добре знаем, че цялостното ни по цялостната ни консумация на риба и а, рибни продукти а, в 25% е а, от улов, 10% от аквакултури и 65% от внос. Тоест има 65% разминаване между консумацията и производството в настоящото а, проучване показваме, че с настоящата производителност на труда, всеки един допълнителен процент от риба и морски деликатеси, а, които се консумират от населението, а, произведени чрез аквакултури, ще доведе до създаването на 3 до 4 хиляди нови работни места. Т.е. трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да създадем един, а, по, една по-благоприятна среда за развитието на а, на този отрасъл. Това може да стане, разбира се, чрез подкрепа в опор, но и чрез морско териториално планиране, защото това е най-добрият начин да се стимулира растежи, и създаването на нови работни места в тази сфера. Това е просто иллюстрация на един от отраслите, в които можем да създадем повече растеж и повече работни места. А сега, когато говорим за морско териториално планиране, нека накратко да кажем какво всъщност означава то. Съвсем накратко ще кажа, че става дума за организация. Къде и кога да се реализират човешките дейности на море. Целта е да се разработят планове, които да определят най-ефективните и най-устойчиви начини за използване на морето. Процесът трябва да бъде прозрачен и трябва да ангажира всички заинтересовани страни. Всички основни и економически отрасли, всички сфери на дейност, свързани с морето. Това трябва да бъде усилие, което да обхваща много и различни отрасли. Трябва да се обединят различните човешки дейности, които въздействат върху средата в морето. А в морето се реализират най-различни дейности. Риболов, енергетика, транспорт, възобновяема енергия се произвежда там. Всичко това са дейности, които изискват достъп до морето. Когато подготвяхме предложението, определихме четири основни проблема. Тези проблеми са много ясни и в сферата на рибарството и аквакултурите. Споменах вече първия, а именно различните и често пъти противоречащи си дейности, които се реализират в морското пространство и са свързани с достъпа до водата. Административната тежест също е много важен проблем. Ако за да се получи разрешение за, а, из, за поставяне на вятърни генератори а, са необходими 8 месеца това означава, че е, човек може би ще се ориентира към нещо друго. Тоест, важно е да се намали е, този административен товар. Третият проблем е, е недостатъчното използване на економическия потенциал когато разгледаме всички дейности, които се реализират на морето и ги включим в един план често пъти много отраслов, ще видим какви са предимствата, които можем да постигнем. И то само чрез по-добра координация на различните дейности. Четвъртият проблем също беше споменат по-горе, а именно това е ограниченото сътрудничество в трансграничен а, план. Трансграничното сътрудничество в тази сфера обаче е по-важно, отколкото в която и да е друга. Нека да кажем че това е важно за защита на риболовните райони, защита на флотите и така нататък, на флотилите и така нататък. Всичко това изисква а, трансгранично и транссекторно сътрудничество. А, ние приехме миналия през март а, предложението, което ангажира много усилия в разработването на рамка за морското териториално планиране и интегрираното управление на крайбрежието. Тук става дума за един подход, който има правно задължителен характер и който ще доведе до социални и економически предимства. Това е единственият начин да наложим по-добро трансгранично сътрудничество и по-добре да опазим екологичните граници собственици на екосистемите. Опитът, който имаме в, чрез директивата за управление на крайбрежието и препоръките ни показва, че е много трудно да се постигнат а, тези цели от всички държави членки на Съюза, ако не разполагаме с инструмент, който има правно задължителен характер. От друга страна обаче този инструмент трябва да бъде прост. Така че в това предложение налагаме малко на брой задължения. Първото е само създаването на план, на стратегия, което да предотврати конфликта между различните дейности. Целта е да се постигне целта, която вече е залегнала в договор за Европейския съюз. Така че целта е не да се развие само един отрасъл, а да се постигнат всички основни цели в нашата енергийна политика, политиката за морски транспорт, рибарство, пространство, околна среда и борба с промените в климата. Е, имаме много добре разработени политики на ниво Европейски съюз в това отношение. Това не означава, че по време на транспонирането и изпълнението на директивата държавите членки не могат да добавят и други отрасли, които за тях са важни. Така че трябва да определим определени политики, които проистичат, разбира се, от политиките на Европейския съюз по силата на, Евро... на Лисабонския договор, но разбира се, всяка държава членка има свои приоритети, които ще се опитва да постигне. Така че основната цел на директивата е да се развива и изпълнява план за морско териториално развитие или планове за такова. Те ще обхващат крайбрежните райони. За крайбрежните райони не говорим толкова за планове, колкото за стратегия. А целта е да, се, да е сигурно, че има координация, че има интеграция на тези планове и стратегии. Целта е да се докаже това, което вече беше казано, че тук става дума за една а, единствена а, цел. Не можем да я постигнем обаче изолирано. Важно е да е сигурно, че има сътрудничество между държавите членки и с трети страни, за да се обедини подхода в целият а, а, район на дадения басейн. И така се налагат задължения за добро сътрудничество с всички заинтересовани страни. Всички тези задължения а, са, според мен, естествени. А, е, не включваме никакви нови е, отраслови цели. Е, целта е да се избегне всякакъв вид повторение или дублиране. Така че когато става дума за пропорционалност и субсидиарност, нека да отговоря на въпроси, които вероятно ще бъдат зададени в тази посока. Комисията ще продължи да подчертава, че държавите членки запазват цялата компетенция а, за това а, къде и какво да планират. Изпълнението а, ще става на ниво местни и национални структури. Т.е. няма да се намесваме в а, решенията на държавите членки, а, чието институции ще изготвят съответните планове. Това ще бъде задача на отделните институции в държавите членки. Искаме много ясно да кажем обаче, да знаем обаче кои са националните институции, които ще отговарят за изпълнението на тези дейности. Защото е, проблемът е ясен и а, често пъти той е свързан с забавяне. Затова искаме да знаем ясно кои са институциите, които отговарят за координацията на тези планове и стратегии, след което държавите членки ще работят на база на съществуващите механизми и политики. Тоест, няма да се налагат никакви нови задължения върху отрасъла, няма да има никакви нови изисквания, а предложението напълно уважава прерогативите прерогативите на отделните държави членки. Те ще разработят съдържанието на тези планове и стратегии според конкретните социални екологични и економически приоритети и според националните цели, които отделните държави членки си поставят. Тоест няма да има никаква интервенция на ниво Европейски съюз. Точно обратното. Отделните планове и стратегии ще бъдат разработени без участие на Европейския съюз. Няма да се намесва съюза в прерогативите на държавата и в планирането на съответните дейности. Това са дейности, които ще бъдат разработени съответно с участието на заинтересованите страни. Нека да кажа, че голямата цел, която искаме да постигнем е по-устойчиво развитие за всички сфери на морското дело. И то колкото се може по-бързо. Когато говорим за морско дело, разбира се, имаме предвид рибарството и аквакултурите, естествено. Бихме подкрепили тази, тези цели с цел постигане на по-голям растеж. И нека да кажа, че с удоволствие работим съвместно с парламентарната комисия по рибарство. Надявам се, че ще успеем до края на мандата на парламента да постигна споразумение по този въпрос. Благодаря ви. Uh, Благодаря много за изложението на госпожа Монтези. Аз научих много неща от него, най-вече какво е най-важното в предложеното предложението за директива на комисията. А сега давам думата на господин Арман Кантел, член на Националния комитет по рибарство и аквакултура Франция. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря за това, че толкова любезно ме поканихте и сте готови да ме изслушате. В рамките на това изслушване за морското пространствено планиране. Говорим за водните басейни. Защо използвам този термин? Защото това са географски области, които подлежат на други правила спрямо сушата, Съответно, следва да проявяваме гъвкавост, когато управляваме тези области. Съвместното съжителство в тези области се основава на, на споделянето. Те са много динамични, и тук не става въпрос само за рибните запаси и за е, животинската среда. През е, последните години ставаме свидетели на конфликти, опитваме се да решим е, проблемите с е, даване на лицензи. Там обаче се намесват нови играчи, нови економически оператори и ние се чувстваме като Давид пред е, лицето на Голият. В момента всеки търси потенциал за развитие и ето защо много е заложено на карта в е, тази нова по своя характер и економика. Рибният сектор проявява притеснения относно съвместното управление на тези водни басейни. Техническото развитие естествено е полезно, но то не може да се насърчава за сметка на всичко останало. Ето защо трябва да има хоризонтален подход, когато се определя пространственото планиране. От географска гледна точка имаме нужда от инструмент, който да даде възможност да се направи пространствено планиране по такъв начин, че да има максимална гъвкавост, да се отчитат интересите на всички, не на последно място на мигриращите рибни запаси. Всички заинтересовани страни трябва да участват на много ранен етап в процеса на планиране. Това вече сме го казвали. Вече разполагаме с координация между рибарите, които плават на кораби под различен флаг, но всички трябва да участват на ранен етап – Вече беше казано, че само една четвърт от уловената риба отива за консумация и съответно сме изправени пред риск да загубим своята независимост. Устойчивия риболов е свързан с параметри за управление, които да са издържани по своя характер. То е свързано обаче и с измененията в климата, с замърсяването на морските екосистеми. Рибарите виждат това всеки ден в морето. Връзката с нормативен акт 46 от 2008 година е пределно ясна. Следва да действаме така, че да има лоялна конкуренция, социална гъвкавост, справедливост по отношение на вноса и така нататък. Ние не желаем вноса да се превръща в износ на отрицателни специфични е, черти в други страни. Рибарството отстъпва за сметка на други по-малко традиционни дейности, като зонирането на пристанища за сметка на е, или за, за, за целите по-скоро на, на военните е, извличане на пясък, чакъл и така нататък, полагане на е, кабели за високоскоростен интернет, е, фиброоптични кабели. Що се отнася до крайбрежния туризъм, той е много обсъждан в Франция. Там се въртят около 1 милиард евро, даже малко повече, е всъщност 1 е, милиард е, с средствата, които могат да се генерират от риболов, 4 е, пъти повече са средствата генерирани или потенциално създадени от туризма в крайбрежните райони. Във Франция имаше проблеми на пристанищата, тъй като в морето се изхвърляха отпадъци от дейността на пристанищата, от айки и така нататък. И в миналото, и сега съществува риск от изолация за онези, които се занимават с отглеждане на аквакултури. Спортният риболов създава възможности но създава и проблеми, тъй като е свързан с нелоялна конкуренция. Така че виждате, че крайбрежните видове са изправени пред проблеми и положени на много голям натиск. Що се отнася до аквакултурите, Европейския съюз избра да поеме по пътя на все по-засилено отглеждане на аквакултури. Тук следва да се отбележи, че се създават е, проблеми за здравето на, на хората и не само, тъй като знаете, че трябва да се отчитат най-добрите практики, да се работи така, че морските басейни да са в е, добро екологично състояние. Какъв пример мога да дам? много е важно да се обръща внимание на храната за, за аквакултурите, тези малки рибки, които се отглеждат специално за храна. Ако тяхното здраве е застрашено, страда цялата екосистема. Имаме различни програми за опазване на, на екосистемите, Натура 2000, морските защитени области и така нататък. Виждате, че става въпрос за пространство, което не е чак толкова голямо по своя характер, а там има много различни интереси и всеки се опитва да получи е, своя пай. Изготвили сме проучвания във връзка с всичко това, което казвам, можем да ги представим. Морското пространствено планиране създава проблеми и самото то е обект на, на трудности, тъй като все повече и повече економически дейности искат да намерят място под слънцето. Специално за риболовната дейност, мисля, че би трябвало да се опитаме да, да премахнем пречките, които съществуват. какво имам предвид. Всички други дейности е, биха могли да се осъществяват без да пречат на риболова. Пространственото, териториалното морско планиране незадължително засяга риболова. Що се отнася до добивната индустрия, нека да каже каква е нашата позиция добиването на полезни изкопаеми не става по устойчив начин. За всички знаят, че природните ресурси не са безкрайни. И ето защо, когато се избират техническите средства и места, за добиване на полезни изкопаеми, би следвало много внимателно да, да се преценява е, чии интереси могат да бъдат накърнени. Трябва да създадем една кръгова економика, в която се рециклират всички ресурси. Това са примери за политически избор. Що се отнася до възобновяемите източници на енергия, много е важно да се допитаме до рибарите, защото има добри проекти, но не трябва да се накърняват интересите на, на риболова. По отношение на защитените морски области, Натура 2000 и така нататък, от тях проистича ново зониране. И ето защо става все по-важно да се планира предварително е, териториалното разделение на, на морските райони. Всички рибари искат да съществува една здрава морска среда. Един конкретен пример. Преди известно време в една защитена област видяхме три тюленчета, които е, бях е, починали поради отряване чрез един пестицид линден. Това показва как е, се злоупотребява с възможностите за общо управление на, на ресурсите. В момента липсва правна сигурност. изконното право на рибарите да ловят риба в онези места, в които са го правили, е нарушено. Виждаме как на автохтонното население се пречи да получава своя поминък и ние се чувстваме, както вече казах, като Давид пред Голията. Аз мисля, че в рамките на регионалните е, консултативни съвети може да се предвиди разпоредба, която да гарантира правото на, на населението да упражнява своята дейност и да и освен това би следвало да се гарантира, че общото управление се подчинява на конкретни правила. В заключение искам да кажа, че през 2005 година в Австралия се появиха предупреждения, че нито една група няма право да нарушава интересите на, на друга група от обществото. Морското териториално планиране трябва да се прави така, че интересите на всички да са отчетени и никой да не проявява арогантност. Благодаря, казва председателя. От всичко казано до сега и най-вече от госпожа Монтези и от господин Кентел става ясно, че всички заинтересовани лици, лица трябва да могат да дават своя принос и да използваме подход отдолу нагоре. Аз съм от Шотландия това е моя избирателен район и за съжаление там това не се случва. Много често се появяват предложения, според които на рибарите се дава една карта и се казва, ето това ще е морска защитена зона или пък това ще е област, в която ще се полагат вятърни турбини. В източна Шотландия наскоро се появи предложение за изграждане на най-големия ветрен парк. Оценката на въздействието беше огромна. 17 000 страници. И аз изчислих, че на един нормален служител ще му отнеме 3 години и половина да прочете тази оценка на въздействието. Нека тогава да не се очудваме, когато след около 10 години, например, някой ни каже, че в този район на Шотландия са изчезнали делфините и тогава някой пък служител ще дойде и ще ни каже ми на страница 16 000 или 60 000, ако документа е от 70 000 страници, това е написано, че може да се случи. Така че искам ми се да се разглеждат тези проблеми, когато се правят оценки на въздействието. По отношение на консултациите отдолу нагоре в рамките на отрасъла, подходът трябва да се промени изцяло. И това е една отлична възможност. Мога да дам и друг пример с английското крайбрежие. Камбърсайд. Създаването на един ветрен парк там поставя на риск най- качественото месо от е, омари и раци в цяла Европа. Има едно място, е, в което те е, се отглеждат и дават поминък на много рибари. Създаването на този парк ще изисква изкопаването на, на, на тиня и пясък, което после ще трябва да бъде пуснато чисто и просто в дубките, където живеят раците и омарите. Вие казахте в вашата презентация, че вместо да внасяме от а, други райони, за всеки 1% риба, който консумираме, можем да създадем 3-4 хиляди работни места. Защо да не строим така, че да не решаваме, да не лишаваме по-скоро морската среда от, от нейните права? Търси се нов клондайк, търсят се нови възможности за бързи и големи печалби, само че за сметка на това се лишават рибарите от основния им поминък. И ставаме свидетели на една надпревара за такива бързи печалби. Господин Кантел говори за економически натиск върху морското територия реално планиране върху тези, които го правят. Ами това определено заплашва живота на поколения от рибари и даже на бъдещите поколения рибари. Притеснявам се, че е, хората, които трябваше да участват във втората експертна дискусия, не са тук. Е, е, Мария Патран не беше тук. Е, тя успя да дойде преди малко, след като цяла нощ участваше във важни дебати. Иска ли някой да зададе някакъв въпрос или да направи коментар преди да преминем нататък? Или пък е, госпожа Томас, може би, иска да коментира чутото или пък казаното от мен самия. Госпожа Томас, заповядайте. Oui, je remercie euh, tout d'abord euh, les deux intervenants et je... Да, чудесно. Благодаря много на двамата оратори. И аз съм изненадана от а, наистина а, последователните съгласувани аргументи, които чухме. Ако се върна към думите на господин Кантел, Тоест, разбирам, че ако няма планиране, ако няма интегрирано управление на крайбрежните райони, можем да влезем в едно хаотично положение, един истински хаос. Чухме примери от британското крайбрежие, от шотландското крайбрежие. ако се избере създаване на а, вятърни паркове, вятърни генератори, то тогава щеше да се постигне а, наистина големи, високи финансови а, резултати. Но това което трябва да се прави е наистина интегрирано управление с цел подходящо регулиране на пространството. Винаги обаче управлението трябва да е интегрирано и подходящо. Благодаря много, много интересно наистина. Сега преминаваме към втория панел възможности за рибарството и аквакултурите. С огромно удоволствие давам думата на колегата Мария Петрал Невеш, която ще започне. for a horrible minute you were leaving. За момент си помислих, че си отивате. No, Mr. President, I'm not leaving. Не, господин председател, не само, че не си отивам, а току-що пристигнах и започвам първо да се извинявам. Бях на заседание на друга комисия и това е нашето ежедневие. Тук тичаме от една комисия в друга, е, така че от предишното заседание нахлувам тук. До сега разговарях с следващия ни оратор. За да съм сигурна, че наистина а, всичко върви по предварително а, обявения ред. Нека да започна с това, че за мен е голямо удоволствие наистина да участвам в днешното изслушване. Според мен това е важно събитие, събитие посветено на морското териториално планиране, посветено на устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите. Морското териториално планиране се превърна в приоритет поради огромното разнообразие на дейности, които се реализират в днешно време в моретата и океаните. Както всички знаем, от как свят светува, Морето винаги е било източник на храна и възможност за пътуване. Днес обаче е, там има и селско стопанство, има и вятърни е, генератори, има и строителство, има и туризъм и какви или не други човешки дейности. Те са толкова разнообразни и често пъти всички те се опитват да го правят едновременно на едно и също място. Именно затова морското териториално планиране се превръща в приоритет. Това е потребността да се организират всички дейности на море според различните конкретни специфики и взаимодействието между тях. Много е спешно да се определят различни райони за различните морски дейности. И така всяк, всеки от тях ще се развива, ще процъфтява, без да си пречат една на друга и без да възникват евентуални конфликти. Едновременно с това морското териториално планиране трябва да даде възможност за по-добро използване на ресурсите човешки, технически, финансови и да даде решителен принос към устойчивостта на околната среда. По какъв начин рибарството и аквакултурите могат да дадат своя принос? Морското териториално планиране е важно в този контекст за създаване на райони за развитие на селското стопанство в морето и по крайбрежието, без това да пречи на традиционните рибарски дейности. Напротив, като се използват и споделят е, човешките и технически ресурси, които а, са налични. Морското териториално планиране а, помага и за създаването на един по-системен подход, който пък е предпоставка за а, устойчиво развитие и устойчивост в е, рибарството и аквакултурите. Накратко, приемането на един по- глобален подход, на разбиране на а, взаимодействието и взаимното допълване между различните дейности, а, помага на настоящата и бъдеща устойчивост на всички тези дейности. В а, настоящ настоящото излучване се обсъждат различни теми, различни подходи към а, един основен въпрос – това, върху което ще насочим вниманието в момента, са възможностите за рибарството и аквакултурите. Ще дам думата на професор Рикардо Сарао Сантос, който е заместник ректор на университета на Азорите и президент на ИМАР. Той ще говори за управлението Извинявайте, дадено ми е едно заглавие, което не мога да прочета, може би правилно. Управление на рибарството и аквакултурите в контекста на екосистемите, нали така? Това е малко, малко... Виждам, че има е малка промяна в заглавието. Е, малко различно е то от това, което имате пред себе си. Така че, Рикардо, имате думата. Благодаря. Благодаря за поканата и за възможността да говоря по темата морско териториално планиране. Във всъщност аз се отказах от идеята, защото селското стопанство за момента не ни занимава. Uh, uh, the Azores were, uh, is a place where commercial Азорските острови са място, където има и търговски риболов, и туризъм, и а, това е район с голямо значение. Това е район с по-особена по характеристика. Има а, и възможности за извличане на полезни изкопаеми от а, дъното на морето. 95% от дъното е на под 1000 метра дълбочина. това означава, че хабитатите са местообитанията там са много деликатни, има а, рифове, има приоритетни а, има приоритетни видове, а, например а, китообразни и така нататък. А, това е един от тази стратегия, прията през 2004 година, е един от основните три стълба за развитие на региона. Целта е развитие на района, и включването на морското териториално развитие в политиката за опазване на региона. Това, което виждате на екрана, би трябвало да дойде накрая, но всъщност проучванията, които са проведени в региона на Азорите, водят до заключението, че Правени са повече от хиляда запитвания в различни а, категории а, категории граждани и интересното е, че а, те всички отдават голямо значение на опазването на екосистемата. За тях е по-важно да има общи планове за опазване на екосистемата, отколкото частични. И съответно тези хора са готови да платят малко повече за опазване на екосистемата, отколкото опазване на онези видове, като примерно морски бозайници, които като че ли са по, популярни. Така че морското териториално планиране има традиции в Азорите. Тук става дума за а, подводни планини, около 500 такива, а, които са много важни за а, организмите, които а, живеят в района. Знаем, че пелагични а, Акули ли съществува там, също така има и рибатон, която е важна от гледна точка на рибарите и всичко това изисква конкретно планиране. Ако погледнем примерно какво е движението на морските костенурки, ще видим, че а, а, района, в който те се движат е много по-голям от колкото предполагахме. Сега разполагаме с добро описание на дълбоководните хабитати на Азорските острови. Казах ви, има около 500 подводни а, планини, има, а, агрег... има а, 66 е, различни е, вида е, подводни организми. Това са приоритетни хабитати по различни международни конвенции. Какви са дейностите в региона? Рибарството Кристофър Фан направи преглед на дейността от 50-те години до сега. През 50-те години риболовът най-вече е бил насочен към китообразните. Този отрасъл обаче постепенно намалява своето значение, но а, в а, риболовните дейности, пелагичните видове са интересни, защото те може да се появяват или не, или да не се появят. Така че поради научните проучвания, по-доброто взаимодействие между научните познания и администрирането на рибарската дейност, вече сме регистрирали съответните видове. В миналото видовете не бяха много добре познати, често пъти 5-6 вида бяха в една обща категория. Сега вече имаме по-добра информация за таксономията. Това проучване показва и какви са количествата а, риба, а, и а, какъв е уловът. А, тези количества намаляват. И ние виждаме, че като цяло намаляват а, и запасите. А, освен това, а, нека да видим какво къде се намират нашите флотили. С зелено са отбелязани националните, с червено са европейските флотили. Така че виждаме, че цялото пространство вече е заето от флотилиите. Виждате тук подводните възвишения. Те също са показани на картата. Едно от важните една от важните особености на рибарството в региона е дълбоководното, дълбоководния риболов между 300 и 1000 метра дълбочина. Има една економическа зона от 1000 а, квадратни километра, но само 7% от този район а, е а, на разположение за рибарство. Това е районът около тези подводни възвишения и именно той представлява най-голям интерес от тази гледна точка. Но точно в този район са най-уязвимите хабитати. А, примерно корали, дълбоководните корали. Има няколко групи, таксоном... според таксономията, групи корали, които се наблюдават в този район. Така че има много силна взаимнозависимост между рибарството, риболовната дейност и тези уязвими хабитати. А сега, да погледнем какви са тези организми. Някои от тях са на повече от 3000 години. Ето това, което виждате на снимката, това е снимка от 2013 година, това същество е от 1392 година преди Христа но в много проекти, по които работим, се занимаваме с различни видове риби. Ще спомена някои от тези проекти, но така или иначе разнообразието и биомасата е обвързана в положителен смисъл с съществуването на тези бентини, бентни организми. Според проучването има важни подводни възвишения, които са важни от биологично и екологично, от биологична и екологична гледна точка. Няма да навлизам дълбоко в анализи, но онова, което е възможно да бъде класифицирано като биологично и екологично значим район, е подложен на големи заплахи. Една от тези, едно от тези подводни е, възвишения е, в момента е защитен район е, с подкрепата на рибарите от региона – това е подводно възвишение, което е, където е в, което се намира в северния район на Азорските острови. Дейностите, които са свързани с извличането на полезни изкопаеми, най-вече са насочени към островите Термовент. Там има залежи на минерали, които представляват интерес за промишлеността. има мед, цинк и злато, но в момента основният интерес е насочен към Мета. Това е района. Ще увелича малко изображението. Тук има договор с Nautilus, Nautilus, Nautilus Minerals, където а, се създават защитени, три защитени морски района, които са напълно защитени само, използвате само за научни цели. Тук виждате тези три морски защитени територии. Друг е, важен момент при управлението на дълбоководните райони е свързано с економическата зона, която е изцяло защитена с подкрепа на местните рибари. През 2005 година беше изцяло забранено използването на всякакви а, подходи а, и съоръжения в рибарството, които биха могли а, да засегнат а, дълбоководните видове, особено коралите. Тук става дума за а, тралене и така нататък. освен това, има и един район, наречен Водния парк на Зорите – който обхваща повече от 100 000 квадратни километра. Това са морски защитени територии, пет на брой, където има местообитание на птици. Този район представлява около 0,5% от повърхността. По отношение на повърхността. В тази економическа защитена зона се осъществява защита на а, водните корали в а, този район, който иначе е район в международните а, води. Интересното е, че планирането на защитата на тези а, уязвими зони и хабитати а, в 15,3% от територията има а, 15, над 15 вида а, корали и други организми. Така че ние имаме, може би, най-разно, най-голямото разнообразие на а, корали в тези региони. Както вече казах, това проучване цели да се разбере нагласата на обществото по отношение на биоразнообразието и а, да се а, определи подхода. В проучването се правят различни запитвания в Полша, в Обединеното кралство и на Азорските острови. Оказва се, че хората наистина ценят биоразнообразието, и че морското териториално планиране е начинът то да бъде опазано. Биоразнообразието и връзката с човешките дейности обаче все още остава неясна. В друго проучване, където пак се занимаваме с въпроси свързани с морето и морското дело, се оказва, че управлението на екосистемите и морското териториално планиране трябва да бъде с по-голям ангажимент на гражданите, с по-голям ангажимент на цялото общество, изграждане на партньорства, за да се управляват европейските морски територии по по-ефективен начин. И това конкретно заключение ми позволява да свържа казаното с това, което чухме в първото изложение днес, а именно, че 65%, ако не се лъжа, от рибата и морските деликатеси са вносни. Откъде се внасят те? От райони, където регулирането не е много добро. Регулирането на рибарството или на аквакултурите. Така че за това е трудно да, за хората да разберат връзката между опазването на, на морските територии и а, тяхното благодействие, защото риба и рибни а, продукти се внасят откъде ли не. Така че това са някои мисли, които ми навяха а, таблиците, които гледахме днес. Благодаря за. Благодаря ви за вниманието. Е, е, Рикардо, uh, uh, Благодаря, Рикардо. Мисля, че сега веднага ще дам думата на следващия ни гост. Искам да поканя и двама ви тук за да започнем разговора. Сега ще чуем Пиер Карлескин. Тук ли сте? От мястото, на което седите ли, ще направите своята презентация? Кима утвърдително госта. Извинявам се, ако не произнасям правилно вашата фамилия. Карлес Кайнд, може би. Добре, вие ще ме научите съвсем скоро. Вие сте заместник-председател на регионалния съвет на Бретан. Темата на вашето изложение е интегрирано управление на крайбрежните райони, възможности за рибарство и аквакултури. Значи ще говорите не само за риболов, но и за аквакултури. Може би ще очертаете връзките между двете, тъй като аквакултурата е нов сектор. Заповядайте, имате думата. Мерси, мадам Лабри. Благодаря. Благодаря, госпожо председателстваща. Е, в Европейският съюз предприема мерки в защита на морето и на крайбрежните зони. Опитът доказва, че тези въпроси са важни на общностно ниво. Важно е при работата в по тези теми да се вземат предвид всички фактори, като работата е насочена към постигане на устойчивост. Естествено, през цялото време трябва да се отчитат и конкретните характеристики на държавите, на регионите и на дейностите. Много е трудно рибарството да бъде отделено от интегрираното крайбрежно управление. Всички дейности трябва да бъдат разглеждани като едно цяло интегрираното крайбрежно управление трябва да бъде разглеждано като конкретно пространство, което е част от всички тези теми, които обсъждаме. Интегрираното крайбрежно управление включва всички а, споменати стълбове. Целите трябва да бъдат съпоставими и с целта за съхранение на екосистемите в морето и в крайбрежните зони. Постоянно имаме взаимодействие, взаимовръзка между сушата и а, морето. Това взаимодействие зависи а, до голяма степен от а, многообразни фактори. Всеки опит за ограничение на сушата е по-сложно от ограниченията в морето, защото има много повече изисквания. Ако говорим за Бретан, имайки предвид географското разположение на тази а, област, а, се отчита като крайбрежна зона. А, Пространственото планиране също е важно както за открито море, така и за крайбрежните зони. Важно е да видим как ще се прилага управлението и това планиране. Трябва да бъдат регулирани процесите на вземане на решения, не само пространствата. пространствата. Трябва да се работи към идентифициране на приоритетите – всичко това следва да се разглежда като един инструмент за преследване на заложените цели. Крайната цел на а, планирането трябва да бъде първо спазване на това човешката дейност да не засяга екосистемите и на второ място да се постигне равновесие между крайбрежните и морските дейности. Създаването на такъв инструмент за планиране изисква на първо място политическа визия. Също така инструмент за управление, който да позволи а, стратегическите и политическите цели да бъдат приложени на практика по отношение на управлението, на стратегията и на целите, то това са инструментите, от които се нуждам за осъществяване на амбициите. Когато говорим за Бретан, паркът, който бе споменат и преди това, се регулира от различни правила на ниво национално равнище, на ниво Франция. Дефинирани са приоритетните форми на използване на отделните части на парка. Паркът а, трябва да бъде зониран. Виждаме, че това може да бъде леко а, противоречащо, неясно, може да доведе до изтичане на някои дейности, други дейности да бъдат забранени. Това може да доведе до осложнение. Така че имаме липса на предвидимост, липса на яснота за операторите. Съветът на парка може да се произнесе за отделните политики и дейности. Така че това също може да бъде като един съществен лост. По някой път този съвет на парка променя решения взети на ниво община, Но дейностите могат да бъдат умножавани, могат да бъдат много разнообразни. Какъв вид ще бъде дейността? Морска, крайбрежна? Важни фактори при пространственото планиране са наличието на познания. И на второ място е важно да имаме и методика, която да прилагаме. Няма да говоря за а, първият въпрос, ще говоря за методиката и критериите. Екологичните критерии имаме директива за морската, рамкова директива за морската среда, но тя не е достатъчна тъй като политиките за морските и крайбрежните райони са засягани постоянно от човешката дейност. Пространственото планиране следва да бъде в полза на устойчивото развитие и устойчивия растеж. Така че, естествено, екологичните аспекти следва да се вземат предвид, но трябва да се вземат предвид и социалните въпроси, и економическите въпроси. Това е условие синкванон за едно успешно морско пространствено планиране. Нека да поговорим и за екологичния отпечатък, термин, който се използва много често, когато говорим за дейността на човека. Примерът а, а, с а, залива Морбион в Бретан доказва а, това, което искам да докажа пред вас, да изложа пред вас. Смесеният синдикат в този залив извършва, извърши работа за оптимизиране на пространството с цел съпоставимост с целите за постигане на равновесие. Бе извършен анализ, бяха направени различни проучвания с цел да се характеризират най-добре извършваните там дейности. Какъв е резултатът? Е, създаване на система за наличието на мекотели с е, цел да се види какви са наличните ресурси. За да може хората, освен това, да разберат, да бъдат осведомени за това колко е важно осъществяването на морското пространствено планиране. Ще се спра на три точки. Степента на изключителност. Имаме от една страна дейностите, които се осъществяват на сушата. Там е трудно да имаме движение, да имаме динамика. В същото време дейностите, които се развиват в морето, са много по-динамични, инфраструктурата е по-малка. Например, можем да имаме водни, водно-електрически централи в морето, могат да се поставят кабели по морското дъно. Има обаче много дейности, които не отчитат тези, това пространствено и времево разпределение. Това може да засегне редица дейности. Госпожа Томас ни даде един пример за е, вятърен парк. И този пример е много ясен по отношение на възобновяемите енергийни източници, Франция е определила определени зони, където такива проекти могат да се развиват. В залива Цамбриок това е една област, където се осъществява риболовна дейност. Е важно създаването на такива паркове да не нарушава възможността за осъществяване на риболов. Важно е осъществяването на сътрудничество с рибарите, когато говорим за създаването на такива паркове. На първо място се направи популяризиране, бе обсъдено това в какво се състои точно дейността на местното население. По какъв начин може местното население да продължи да осъществява риболовна дейност в рамките на този парк. Какви бяха решенията? Ветрогенераторите бяха поставени на едно много конкретно място, без да застрашават възможностите за осъществяване на друга дейност в тази област. бе взето решение за създаване на орган, който да следи осъществяването на тези дейности в парка. Целта естествено бе устойчивост. При извършване на морското пространствено планиране е важно да се отчете човешката дейност. И е важно да имаме приоритети. Не трябва в дадени моменти определени дейности да бъдат застрашавани. Не, това не е начинът на действие. Въздействието на въглеродния диоксид, например, безопасността на борда на корабите, както и оценка на всякакви други дейности. Да, тези дейности могат да, да бъдат подобрени. Но ние трябва да ги анализираме, трябва да мислим върху вземането на подходящи решения. Регулирането на моретата. Решенията тук също трябва да бъдат вземани по горе описания начин. Морето разполага с много ресурси, ако говорим за Франция, има много зони, които се експлуатират, изследват, риболовът е част от важните дейности в Братан с навлизането на нови дейности, с, интен... с по-силното развитие на други дейности, като дейностите свързани с възобновяемите енергийни източници, започна един процес на съревнование за пространство. За съжаление, това в повечето случаи е за сметка на традиционните дейности, които не могат да, да се наложат над новите и в повечето случаи многообещаващи дейности. В а, рамките на крайбре... интегрираното крайбрежно управление в Бретан бе създадена мрежа за управление на проектите в крайбрежните зони. В тази мрежа е включена цялата брегова линия. И накрая, дами и господа, след като говорих за връзката между морското пространствено планиране, интегрираното крайбрежно управление. И след като изредих пред вас кои са най-съществените елементи, ще се спра малко и на рамковата директива. От методологична гледна а, точка, морското пространствено планиране трябва да бъде плод, както вече чухме тук, трябва да бъде а, резултат от а, включването на всички пространства. Важното е обаче изработването на рамковата директива, която споменах. Всяка държава може да реши как да постигне заложените цели. Вече казах в началото, че държавите членки имат много различни а, традиции, много различни цели. Това е хем силна, хем слаба страна защото виждаме, че морското пространствено планиране зависи до голяма степен от планирането. И след това връзката между интегрираното крайбрежно управление и морското пространствено планиране. Интегрираното управление е много важно, но то се нуждае от оси, от форми на управление, които да доведат до осъществяване на целите морското пространствено планиране позволява да се а, разглеждат, да се следят резултатите от прилагането на отделните политики. Ако двете понятия са взаимно свързани по един стабилен, солиден начин, то тогава ползите ще бъдат за всички тези крайбрежни и морски зони. Благодаря ви много. Скинс, Карлескин, maintenant j'ai mis un axe. Благодаря много. И двете изказвания, които чухме, бяха много интересни. Дадохте ни два примера от Азорите, от Атлантическия океан и друг пример от Братан, един пример на крайбрежна зона. В единият случай говорихме за необходимостта от по-задълбочени знания, от по-голяма степен на информираност, а в второто изказване чухме малко повече за методиката и за критериите, които се използват. Също така, бе, бяха отчетени двата елемента, които следва да се отчитат наистина сериозно от наша страна, ако нашата цел наистина е добро пространствено планиране. А сега давам думата на тук присъстващите оратори. А сега обаче, преди да направя това, едно предизвикателство и към двамата. Този панел се нарича възможности за сектора на рибарството и аквакултурите. Възможности. Това е дума, която е с много положителни нюанси. Вие имате визии, които се допълват, но бих искала да чуя какво е мнението ви за рибарството в рамките на този нов проект на морско планиране. Ние сме депутати от тази комисия по рибно стопанство така че за нас е интересно да знаем винаги възможностите за рибарството, как това ще се отрази върху рибното стопанство. Разбира се, има и такива, които очакват, че този проект ще бъде начин за ограничаване, дори за задушаване на рибарството. Така че наистина за мен би било много интересно да чуя от вас какви ще бъдат ползите и какви ще бъдат отрицателните въздействия от реализирането на този проект за рибното стопанство. Това ще бъде моят първи въпрос към двамата оратори. А след това ще започнем дебат. I don't know in which language I should talk. In... Не знам на кой език да отговоря. На английски, на португалски. Госпожа Невеш казва, ние сме членове на Европейския съюз. Добре, ще говоря на португалски тогава. Смятам, че рибните запаси в Европейския съюз са в тежко положение и всички го знаем добре. Рибарите на Азорските острови също го знаят. Те проявяват интерес към морското териториално планиране подкрепят идеята за споделени морски области. Има проучвания, които се развиват на европейско ниво. Аз и Ванеса участвахме в един и същ проект. Ние разгледахме не само екологичните аспекти, но и риболовните аспекти на споделените морски зони. Проблема е, че понякога 20 години не са достатъчен период, за да можем да проследим всички въздействия на предприятите мерки. На Азорските острови рибарите подкрепят морското териториално планиране – те не биха се отказали от субсидиите. Е, тяхната подкрепа в момента е, е абсолютно безкорисна. Те не очакват нищо, поне в момента. Има идеи, според които рибарството ще стане по-доходоносна дейност в бъдеще. Сега обаче рибарите се притесняват, тъй като вноса подбива цените, живеем и в економическа криза. Ако се внася по-ефтина риба, за хората ще е добре, тъй като те ще могат да имат по-балансирано хранене, но за рибарите това не е толкова добре. Следва да се потърсят възможности за е, управление на екосистемите, така че да се предлагат качествени продукти. За момента това не е така. Господин Карлескин. Първата стъпка е да получим по-добри познания. Това е ключово, ако искаме да подобрим работата по морското териториално планиране. Говоря за познание за околната среда, но и за социално-економическото въздействие на човешката дейност. Споменах залива Морбело. Там има аквакултури, в Бретан и в други райони става въпрос за традиционна дейност, която се извършва от дълго време насам. Оказва се огромен натиск. Вероятно сте забелязали, че стридите и тяхното отглеждане в момента са на втори план, пренебрегват се за сметка на други продукти. Аз мисля, че политиците и обществото трябва да разберат малко повече за последиците от това, което се случва. Стридите, аквакултурата като цяло са в тежко положение, не само в залива, за който говоря. Чрез интегрирано управление на крайбрежните зони в Бретан, местното правителство целеше да направи така, че всеки район да разбере доколко е важно рибарството за, за него самия. когато започне дейността по планиране, тя може и да се окаже доходоносна, полезна, само че всичко трябва да е много премислено, тъй като вече се каза, че традиционната дейност, традиционният поминък на хората са изключително важни и не трябва да страдат. Така че социоекономическото въздействие е едно от най-важните е, като аспект. Е, госпожа Патрао Невеш, господин Кентел поиска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Почти целия си живот съм прекарал на кораб като рибар. В момента, като че ли за първия път започвам да се страхувам. Опитваме се да развием аквакултура, Как ще се отглежда изкуствено риба за храна? Не разбирам. Трябва да има рибно брашно. Рибно брашно, което да дойде от други малки рибки. Те ще се използват за храна на други екземпляри. следва да се погледне много внимателно доколко е устойчиво да се отглежда риба за създаване на рибно брашно или рибно масло. Тези дейности са навързани като брънки на верига. Отварянето на пазарите в глобален мащаб води до внос на нефтини продукти в Съюза, но това същевременно е износ на, на бедност. Ние изискваме от нашите рибари да спазват високи социални стандарти. Това не се отнася за други части на света. Да не говорим, че екологичното въздействие в различните райони е много различно. Дейността е глобализирана, стандартите са различни. И още нещо за Европа. Прочетох наскоро един доклад от 2006 година на Европейската агенция за околната среда. Изпълнителният директор спомена, че са на лице примери, според които ако се направи точна оценка на състоянието на околната среда, то ние ще можем да я защитим по-добре и да генерираме работни места и растеж. но трябва да се направи някаква оценка на, на състоянието на околната среда. Не казвам, че обязателно трябва да се налагат санкции, но в новите дейности, в новия бизнес, Например, при, при създаването на е, енергийни проекти е, са замесени много пари, много възможности. Ето защо аз мятам, че трябва да има оценка на околната среда, която да, да има примат пред всичко останало. Казвам това като бивш рибар. Малко се притеснявам. В миналото аз като всеки рибар ловях риба с цел да я продам на максимално висока цена. И всички рибари целят нещо подобно. Трябва да има мерки, които да окоръжават рибарите да следват най-добрите практики. Това е общо взето, което исках да кажа. Благодаря, казва госпожа Невеш. Вашия коментар във връзка с аквакултурите беше много важен. Всички сме съгласни с това доколко са големи промените в Европа. Миналото си е минало, нещата стоят малко по-различно и ние трябва да направим бъдещето по-добро. Мисля, че сме извлекли някои полки от миналото. Аквакултурата е много по-развита в други части на света, като Азия, например. Това го осъзнаваме. Що се отнася до инвестициите в аквакултура, има оценки според които средствата ще нараснат за следващите 7 години аз бих искала инвестициите в аквакултура в Европа да се правят възоснова на извлечените полуки от практиките на други места. Нашия председател, господин Стивенсън, също иска да каже нещо във връзка с споменатото от вас. Искам и аз да кажа нещо по някои от нещата, които бяха споменати. Първо, непрекъснато говорим в Комисията по рибарство за използването на рибно брашно. Имат сериозни тревоги в това отношение. Като че ли не е устойчиво използването на рибно брашно, на рибно масло. И е, трябва да кажа, че а, и а, Сафрида и years ago. и аншуата, а, които се използват за а, такава цел. В в миналото между 7 и 10 кг рибно брашно беше, бяха използвани в рибните стопанства за производство на един производство на 1 кг е, риба. Сега тези количества са под 2 кг, килограм и половина до 2. Така че е, като че ли е, рибите, които се отглеждат в рибни стопанства, ядат по-малко рибно брашно и рибено масло, отколкото рибата, която живее в диво състояние. Е, тоест, е, подобрява се, подобряват се показателите в това отношение. Но решенията понякога се взимат през нощта. Такъв беше случаят с нощи. Това бяха решения по общата политика в областта на рибарството. И това, което рибарите в Европа никога не са харесвали, са предложения, които идват от Брюксел и ги е, принуждават да изхвърлят е, риба, която вече веднъж е, е уловена. Според статистиката 1,7 милиона тона риба всяка година се изхвърлят отново. И целта би трябвало да бъде е, рибата да си остане в морето и да се подобрят техническите средства, а, е, с които се работи, така че да се избягва улавянето на тази риба. Но а, е, все пак има количества, които излизат на брега, които се изваждат на брега а, и а, те така или иначе се превръщат в а, рибено брашно и рибено масло и се използват в а, сферата на аквакултурите. Това е все пак начин да се намалят разходите и е, отрасъла на аквакултурата да стане по-конкурентно способен. Друго нещо, което искам да кажа е по тези 65% внос на риба, които са, който внос идва от държави извън Европейския съюз, където и економическите и социалните стандарти са твърде ниски. Аз съм голям критик на това, че пенгасия се внася от Виетнам. Критикувам и комисията, защото поради липса на средства се изпращат проверяващи веднъж на 2-3 години в Виетнам и всички ние знаем, че това не е достатъчно. Известно е, че продуктите са с ниско качество, че се работи в лоши хигиенни условия. Виетнамците ме поканиха да отида и да видя с очите си как се работи там, в корпорацията РАН. Там работят 6000 жени в изключително чисти помещения, защото те казаха, за разлика от европейските инспектори, нас ни проверява Теско, Азда, всичките а, други вериги, на които продаваме, а, Организацията по храни и лекарства на Съединените щати и така нататък. Така че има безбройни инспекции. Но това е изключение. Разбира се, там заплащането е много по-низко, отколкото е тук. именно затова те са толкова конкурентно способни. Все пак ние живеем в ерата сферата на глобализацията и трябва ние много добре да разберем, че за да запълним тази разлика от 65%, ние а, трябва да не си поставяме такава цел, защото знаем, че нашата риба се произвежда а, при най-високи стандарти. А, не може да има пълна равнопоставеност. А, и не дайте обаче да твърдите непрекъснато, че тези количества, които се внасят са с лошо качество и произведени в нехигиенични условия, защото не е така. Благодаря ви. Имаме време и наистина имаме възможност да изслушаме гостите. Искам да кажа и нещо показаното от вас. Не Бива да скачаме от едната крайност в другата. Първо казахме, че всичката риба, която е, се внася извън Европейския съюз е лоша. Сега пък чуваме, че всичката риба е, е много добра. Има търговия, за, има споразумение за свободна търговия с Тайланд и това е най-големият износител на рибатон. Зная, че през 2012 година износът на Тайланд за Европейския съюз намаля. Защо? Износът на рибатон. Може би на португалски ще ми е по-лесно да го кажа консервените котии, в които се опаковаха продуктите, се оказаха дефектни. и качеството на рибните продукти не беше такова, каквото трябваше да бъде. Това доказва, че е много важно а, да се следят процесите и Европа трябва да направи необходимите усилия в това отношение. Нека да подчерта още две неща, които според мен са важни. Знам, че имаме и малко време. Тоест няма да навлеза във времето на следващия панел. Бих искала да предложа още един въпрос на вниманието на нашите оратори. Доктор Рикардо Сарао Сантос говори много за защитените райони, за необходимостта определени специални райони да бъдат поставени под защита. Той ни даде и много интересни примери от Азорските острови, където съществуват такива защитени райони и рибарите подкрепят тази мярка и са съгласни с нея. Тук в Европейския парламент не мисля, че някой се съмнява колко ценни са тези защитени територии и обстоятелството, че те са защитени от риболовното усилие. Тук в Европейския парламент се разбира колко е важно да се защитават тези деликатни, тези уязвими екосистеми. Колко е важно те да бъдат защитени от мощните големи флотили и риболовната дейност в тези райони би трябвало да бъде ограничена. Тя трябва да се ограничи до малки съдове, до флотилиите от региона и да не бъде достъпна за големите, мощни европейски флотили. В крайна сметка те са много по-могъщи от местните рибарски съдове. Пушинс Мнозинството на, на групата на социалистите не подкрепи обаче тази идея. Същото въжи и за зелените. А, така че понякога ми е трудно да разбера какво е становището ни тук. Тези деликатни морски райони се, са защитени по екологични съображения. Така че трябва да има повече последователност в това, което ние обявяваме за важно. И затова искам да се обърна към доктор Рикардо Саро Сантос да ни разкаже още малко за значението на опазването, на, за, значението тези подводни възвишения да бъдат опазени Важно е, разбира се, за островите, но и за цялата екосистема на, Атлантическ... на северната част на Атлантическия океан. А, показаното от господин Пьер Карлескинт. много важно беше, според мен, да чуем не само какви са екологичните предизвикателства, но и какви са економическите такива. Всички ние тук в Европейския парламент аз най-вече като докладчик по зеления доклад за европейската политика в сферата на рибарството знае прекрасно, че е важно да спазваме изискванията и на трите основни стълба. Не бива да пренебрегваме екологичния стълб. Всички екологични въпроси трябва да бъдат на дневен ред и те трябва да бъдат да, да бъдат разгледани преди економическите и социални въпроси. това са реалностите. Има хора, които а, се препитават от дейностите в морето. Именно затова е много хубаво, че говорим за трите стълба и затова ще ви бъда благодарна, ако се спрете малко по-подробно на предимствата на доброто спазване на равновесието между тях. През 2007 година публикувахме е, едно издание за е, дейностите за опазване на рибното богатство. Е, казваме, че рибите в, рибата в архипелага е като цяло е, рибарството в района като цяло е традиционно. Това въжи за Азорските острови, но и за много други региони по света. Традиционното а, е, рибарство, а, е, малките а, рибарски лодки и дайности са като че ли устойчивия подход. И това трябва да бъде е, важното при развитието на рибарството в даден регион. Тези малки съдове консумират, харчат по-малко гориво, те дават повече възможности за печалба пропорционално на горивото, което харчат. Европейската комисия всъщност разбра това и беше прието едно съобщение през 2005 година, според което риболовната дейност в, тези подводни, в района на тези подводни възвишения ще има разрушителен характер и ще има въздействие върху, голямо въздействие върху дъното на морето рибарите в района на Азорските острови доказаха, че няма големи загуби по отношение на ресурсите, ако се а, а, излиза с парагади а, няма да навлизам в подробности, защото просто в момента темата е друга. Достатъчно е да кажем, че има техники на риболов, които могат да бъдат използвани в този район, които са и по-лесни, по-достъпни. Въздействието върху региона, региона няма да бъде толкова пагубно, колкото на големите кораби. Благодаря. И аз. Говорихте за необходимостта да говорим за трите аспекта на устойчивото развитие – екологията, социалния и економически такъв. Нека да вземем като пример общностите по крайбрежието на Бретан – няма как този район да се развива без да се вземат предвид и трите основни стълба. В момента ако се развива туризма, което биха искали е, някои от живущите в района, защото туризмът е фактор за растеж. Знаем колко е важен и е, колко е важно рибното дело. А естествено се създават социално-економически мрежи, които са устойчиви и рибното дело си има своето място – рибарството също си има а, своето значение, за да оцелеят, примерно, магазините в а, този район. През лятото магазините обслужват рибарите в района, през, а, през зимата те обслужват рибарите в района, през лятото а, туристите. Туристите а, също намират а, рибарството за привлекателно. Те много обичат да се разхождат, примерно, и с рибарските пристанища. Има много тясна връзка между социалното развитие и економическото развитие. Екологичният фактор също е важен – мисля, че няма нито един рибар на този свят, който да не е убеден, че най-важното нещо на света е да се управлява ресурса. Ако има стимули управлението, за управлението на ресурса и ако има разумно управление на околната среда от всички нас, тогава ресурсът ще се развива и ще, това ще бъде стъпка в правилна посока а туристите обичат да ходят примерно на разходка в райони, където околната среда е а, добре а, поддържана. В моя регион а, има а, общности, където просто други а, е, дейности не съществуват. Съществува а, е, риболов и всичко останало се върти около него. Благодаря. Благодаря ви. Сега а, е, ще преминем към следващия панел. Имаме обаче един депутат, който иска да вземе думата. Долорес. Благодаря. На първо място искам да се извиня за това, че се присъединявам късно, но бях в друга комисия. Беше ми много интересна оценката на двамата експерти. Това съвпада с а, думите, които повтарям в тази комисия. Като цяло, южноевропейските държави имаме едно виждане ако заложим на рибно стопанство, което отчита екологичните и социално-економическите фактори, ние говорим за дребно мащаба на риболов. Това е тъжно, защото реформата, която се осъществява едва на всеки 10 години, не позволява да се отчитат постоянните промени, защото какво се показва тези стопанства, създават работни места, но получават най-малко. А има цели области, цели общности, които живеят от древномащабния риболов. Не мисля, че с реформата ще се сложи край на изхвърлянията, по-скоро ще започне производство на а, това а, рибно а, брашно, което ще доведе до нови изкривявания. Накрая гражданинът а, ще трябва да избира между морски продукт или продукт а, с всички гаранции, който е произведен в а, някое, някоя а, рибна фабрика. Така че ако трябва да говорим за социална рентабилност, то това е а, все едно. Ние а, не знаем а, какво, къде се преработва. Преработването и, и този аспект е много важен за мен. Той ме притеснява. Трябва да видим наистина кои са областите, които следва да защитаваме. Въпросът ми към господин Сантош е дали разполага с информация. Мисля, че в Испания отново се обмисля този въпрос, създаване на по-всеобхватна мрежа за такива за такива защитени области. Знаете ли какво е мнението на моята страна Испания? Бъдете кратки, казва госпожа Навеш, за да не крадем от времето на следващият а, оратор. А, господин Сантош, не разбрах много добре а, въпросът. Госпожа Навеш изглежда, че в а, Испания също се работи за създаване на такива мрежи от защитени райони. Господин Сантош. В Пафиш, в Пафиш имаме проект. А, мисля, че това е Мурсия. А, това е защитена зона за Средиземно море. В момента имаме редица предложения за ОШПАР във връзка с защита на подводния свят. Предложени са мерки, които са развити от испански колеги и са предназначени за създаване на защитени зони в Южният Атлантически океан, където осъществява дейност испанската флотиля. Проектът е в доста напреднала фаза, така че това показва, че Испания вър... върви напред. Uh, и така, ясно е, че трябва да има подкрепа за науката. За мен беше удоволствие да председателствам втората част на експертната дискусия и сега ще дам думата на колегата, която ще представи експертите от третата част. Господин Стивенсън, искам да благодаря на госпожа Невеш за това, че се справи отлично като председател. Добре дошла на госпожа Майснер. Yeah, thank you very much. Well, I, I... Благодаря. Ще добавя още един език. Първо ще говоря на немски, след това на английски. Э, Добре дошли в този трети панел. Като за начало искам да кажа, че е жалко, че изпуснах първите панели, аз подех инициативата за осъществяване на това публично изслушване, защото въпросът за морското пространствено планиране ме вълнува силно. Но аз съм координатор във връзка с гласуване в Комисията по транспорт и не можех да отсъствам по никакъв начин но мисля, че Мария и Изабел са се справили чудесно. Сега продължавам аз. Ще ви кажа защо изпитвам такъв интерес по този въпрос. Аз съм депутат в Комисията по транспорт от 2010 година. Това, което се казва е, че всички морски дейности трябва да се отчитат едновременно за постигане на устойчивост. Тази политика, обаче тези предложения не се познават много добре. След това обаче Комисията по транспорт започна дебати. Нашата комисия има много неща, които иска да сподели. Същото се случва и с държавите членки. 70% от нашата планета се състои от морета и океани, 30% е суша. Това го знаем всички ние, но нека да го повторя експлоатацията, използването на моретата по начин по който искаме, трябва да бъде съпроводено от едно чувствително и отговорно отношение към тази експлоатация. Доколкото разбрах, тук се говореше за Бретан, за Азорските острови, за Испания, за Южна Европа. А сега обаче аз ще говоря малко повече за северните части на Европа. Аз съм германка. Сега ще дам думата на следващите оратори. Един оратор от Германия, един оратор от Нидерландия, които ще ни представят една по-различна перспектива. Устойчивостта е нужна. Нужно е да защитаваме риболова, рибните дейности. Да, това е важно, но също така не трябва да забравяме и технологиите, тръбопроводите, газопроводите, има все повече полезни изкопаеми, които се изличат от моретата и тази тенденция ще продължава за в бъдеще. В същото време имаме а, туризъм в крайпрежните зони и нашата цел е този туризъм също да бъде устойчив. Преди да дам думата, искам да кажа няколко думи за Ватмер в а, Германия, област, която е част от културното наследство на ЮНЕСКО. Включва не само Германия, но и части от Холандия. Аз лично не съм била там, но разбирам, че е много красива област има много дейности, които се осъществяват, плавателна дейност, има ветрогенератори. Така че е много важно да работим за балансираното управление на тези зони. Аз съм докладчик по интегрираните крайбрежни зони. Тяхното управление ще се занимая по-задълбочено с тези теми и ще ви представя резултатите за Европейската година на моретата. Миналата година разбрах колко е важно морското планиране. Ще ви кажа нещо, което обичам да повтарям – канцлерът Меркел бе запитана. Госпожо Меркел, ако вие не трябваше да се занимавате с финансовата криза, с какво щяхте да се занимавате? С морската политика. Това беше отговорът. Тя е физик, тя е учен, но идва от крайбрежна зона и разбира колко е важна морската политика. Добре, сега ще ви представя ораторите в този панел и ще говоря на английски. Първият гост, който съм поканил е Ванеса Штелцен Мюлер. Тя е морски биолог, работи в Института за морско рибарство в Хамбург. Няколко години е работила по морското териториално планиране и по разрешаването на конфликти между различните ползватели в Северно море, в неговата южна част. Втория гост, който съм поканила, седи в средата на залата, Дейвид Голдсбъро. Правилно ли произнасям вашето име? Малко или много се справих. Той е е, учен и лектор в университета Вахенинхе в е, Холандия. Това е институт, който се занимава с морска екология е, и освен това се занимава с екосистеми. Има и център за морска политика. Дейвид работи по проекта МАСПНОС, който е научен проект в рамките на европейската морска политика, посветен е специално на морското пространствено планиране в Северно море. Сега нашите двама гости ще ни кажат как на практика се свързват рибарството и морското териториално планиране. Стивън, първо ще ти дам думата. Председателя се отказва. Госпожа Штелцен Мюлер. Благодаря. В следващите няколко минути ще ви дам информация за въздействието на морското териториално планиране върху риболова в южната част на Северно море. Това е една много гъсто населена област, ако мога така да се изразя, виждате примери от района за това какво се случва. Има добиване на петрол, на газ, има ветрени генератори, има различни електропроводи, тръбопроводи, корабна дейност и така нататък. Виждате, че има застъпващи се човешки дейности и ето защо трябва да има териториално планиране. В повечето случаи в Северно море морското планиране се създаваше за нуждите на енергийната индустрия. Сега обаче има общи интереси между различните индустрии, включително и между индустрията и стремежа за опазване на ресурсите. Виждате примери за различните райони. Първият ми пример е свързан с немския план за Северно море. Имаме конкретни примери за морско териториално планиране. В лявата част на екрана виждате създадения през 2008 година план. Той е задължителен. От дясната страна на екрана виждате къде са одобрените проекти за ветрогенератори. Те са в червено. В синьо виждате молбите, които отчасти са обработени. Молби за създаване на такива ветрени паркове. В момента тече процес на е, раздаване на парцели в морето за такава човешка дейност. Е, ние не знаем обаче какво точно ще бъде планирането в немската изключителна морска зона и не знаем какво ще е въздействието съответно върху околната среда и върху другите отрасли. Ако погледнем основната човешка дейност в немската изключителна морска зона, е, ще видите, че сме използвали една специална методология на изчисляване на потенциалните конфликти между различните дейности. Благодарение на тези изчисления ние определихме зони, в които може да има сериозни конфликти. Черните области пък представляват места, където има дейности, които се изключват взаимно. Това са области, в които има опазване на ресурсите и съответно економическа дейност. Трябва да разгледаме въздействието на териториалното планиране върху различните ползватели и върху различните ресурси и запаси в морето. Ние искахме да преценим какво ще е въздействието на тези мерки за териториално планиране. Опитахме се да създадем модели на преразпределението на дейността. В оранжево на екрана са местата, където може да има преместване пък на запасите от е, камбала. В дясната страна на екрана, благодарение на системата за наблюдение на плавателните съдове, сме създали карта на различните приходи от различните видове дейност. Знаем, че там, където има вятър, не може да има риболов. И ето защо ние направихме груби е, преценки на това, което се случва и видяхме къде ще има преместване на запаси. Разгледахме и настоящото състояние на, на запасите, виждате информация за него в средата на екрана. Какво искам да спомена по-конкретно тук? Моделите дават прогноза за разпределението на евентуалния улов, но има несигурност защото ветрените паркове още не са създадени. Просто сме одобрили някои молби за тях, така че просто използваме е, методи за оценка на риска, които се е, основават изключително на прогнози. Е, има обаче известна доза сигурност за изместването на запасите и когато се появят ветрените паркове, ще знаем много повече за, за рисковете, за заплахите, за самото изместване и за ползите, естествено. Втория пример международната дейност не спира на границите. И ето защо трябва да разгледаме какво се случва в планирането в Холандия, Дания, и Германия. В сиво виждате всички области в трите държави, където има молби за ветрени паркове. Разглеждаме и Натура 2000. Тук знаете, че в Натура 2000 се, се изключва дъното дънното тралиране. Анализирайки отделни риболовни кораби, стигнахме до заключението, че повече от 90% от а, холандския флот може да загуби а, своята възможност да, да лови риба поради това, че ще се изграждат а, нови паркове. В заключение, какви са основните резултати? Можем да а, очакваме все повече и повече конфликти между различните ползватели на морето. Трябва да подчертая, че има голяма доза несигурност и по отношение на човешкото, и по отношение на биологичното измерение. Казах ви, че има голяма доза несигурност за изместването на запасите, защото не знаем как ще реагира рибата на изграждането на ветропаркове. Освен това, има ограничени познания и е, съответно трябва да е, се разгледа общото въздействие на, на, на, на планирането в трансграничен мащаб. Какви са препоръките? Е, смятам, че рибата, рибарството трябва да се интегрира в плановете за териториално планиране с цел да се подкрепи управлението на океаните в хоризонтален план. Освен това с цел да се увеличи развитието на устойчиви планове за развитие на морето. Само така ще се балансират трите стълба, за които говорихме тази сутрин. Освен това, интегрирането на рибарството в плановете за териториално е, разпределение на морето би стимулирало едни последователни трансгранични усилия за морско пространствено планиране. И с тези думи всъщност искам да ви благодаря за вниманието. Председателят благодаря. Дали да не дадем възможност на аудиторията за въпроси след всеки оратор или накрая? Добре, ще си запазя въпроса за накрая. И ще помоля вторият ни оратор, Дейвид Голдсборо, да продължи. Вече той приближава. Той ще говори за холандския опит. Заповядайте. Uh, Най-напред искам да благодаря на организаторите за поканата да споделя своя опит с вашата аудитория. Ще говоря за трансграничното морско териториално планиране по, в плечината Догербанк. Основното при териториалното планиране е свързано с управление на рибните запаси, опазване на природата, като правната рамка е на Натура 2000, директивата за местообитанията, това е ЕУ Хабитат H1110 има правно задължителен характер държавите членки в района да спазват тези изисквания. Това са Обединеното кралство Холандия и Германия. И друг е, другият основен фактор е, е развитието на ветрогенераторите, особено в Обединеното кралство. Е, причината Догербанк е един важен въпрос. Той дойде на дневен ред през последните години, защото винаги е бил важен риболовен регион, но сега по него се работи и в проекта Маст НОС. Там има подготвителни действия, свързани с морски територи... морско териториално планиране. Беше създаден един малък консорциум с представители на Белгия, Нидерландия и Германия за стимулиране на конкретни трансгранични дейности за сътрудничество, сред които да обхващат няколко европейски държави по отношение на екосистемата. Предвижда се и ангажимент на местната общност. Втория проект, който искам да споделя е проекта МЕСМА. В него се извършва проследяване и оценка на районите, които са обект на териториално планиране. Той е много по-голям проект с 7 държави 25 партньори, обхваща се и плечината Догербанк, но и много други участници. Следи се управлението на района Догербан. Какво всъщност означава това? Кой е, този, кой е този район? Това е един голям пясъчен нанос в Северно море. Там това е плечина, чието, чиято структура е твърде динамична, голяма е по, обхваща голям район, 300 км дълга и 120 широка, 17, над 17 600 квадратни километра, това е район, който е на около 100 км от крайбрежно Обединеното кралство, богат на различни а, хранителни вещества, важен район от гледна точка на риболова и район, към който Обединеното кралство проявява интерес за вятърни генератори. Както вече казах, всяка от държавите има свои собствени цели за районите за опазване. Германия беше първата, след нея беше Нидерландия и няколко години по-късно се включи и Обединеното кралство. Така че всяка държава си има своя собствен собствени цели за своя си дял от е, плечината Догербанк. И точно за това искам да говоря. Какви са конкретните е, какво конкретно се опитваме да опазваме в Догербанк? Това са пете общности, е, бентлини общности. На картата виждате че това е една екологична карта, която използваме. Виждате, че нямаме много подробна екологична информация, тя е доста обща и се опитваме по този начин да разберем какво точно опазваме в плечината Догърбанк. Оказва се, че рибните Риболовът е основната човешка дейност в този район. Именно тя е обект на нашето внимание. За да се извърши тя успешно, обаче трябва да знаем къде се извършва, кога, от кого, с каква интензивност, какъв интензитет. За мой късмет, преждеговорившият вече ви показа някои немски карти. Германците имат много данни. Аз имам по-малки карти на разположение, в които, на които са показани различните риболовни дейности. За различните риболовни флоти на отделните държави за различни периоди. Знаете, разбира се, че има много данни и когато става въпрос за трансграничното управление на региона, обаче трябва тези данни да бъдат обединени. Трябва да имаме един общ поглед върху данните, които, с които работим. И едва през 2011 година тези данни вече бяха достъпни чрез системата, в която всички държави членки включиха своите, своята информация, ISEC, ISES e и а, виждате от 2007 до 2009 година а, беше избран периода, в който се събираха а, данни. Тук се вижда а, траленето за този период и а, общото риболовно усилие. М- в часове, както и най-големите, най-върховите стойности, върховите стойности. Виждате и района, в който се извършва това усилие. Споменах, че причината Догър Банк представлява интерес за Обединеното кралство. Там са насочени интересите за развитие на вятърни турбини, когато всички те започнат да работят, ще се произвеждат 9 гигавата енергия. Така че това е интересът на Обединеното кралство. На тази карта виждате всъщност за какво става дума, с какво се занимаваме. И Искам сега да ви представя какво представлява Догър Банк, за да получите известно усещане за какъв район говорим. Има един проект Фимпас, който се занимава с риболовните мерки в защитени райони. Той се разработва от холандските власти. Имаше няколко работни срещи. През януари 2011 особено беше важен проведеният семинар. На него се обсъждаха дейностите в плечината Догербанк в международен а, план. А, говорихме за това, че а, в а, този район има смисъл да има междуправителствено сътрудничество, да се създаде управляващ комитет, който да се занимава с дейността там. Именно този управляващ комитет покани поиска създаването на един консултативен съвет за Северно море. И така заинтересованите страни се включиха в този съвет. Този управляващ комитет включва представители на Обединеното кралство, Германия, Нидерландия председател, Дания и ИСЕС, като от ИСЕС беше оказана и научната подкрепа. Съвсем накратко, защото вие сте запознати с всички тези дейности, но така или иначе бяха, бяха представени различните заинтересовани страни, една трета от участниците са от нпо две трети са представители на риболовната индустрия и консорциума Форвин беше връзката между тях. На картата ще видите институционалния ангажимент. Управляващия комитет на Догербанк поиска предложение от Норс Ирак. Норс Ирак създаде такова и Норси Ирак имаше и фокус група, която в продължение на години работи по тези въпроси. Има представители на Форвинд, на риболовната промишленост, на неправителствените организации <clears throat> и така нататък. Няма да говоря за организацията в повече подробности, но нека да кажа, че процесът на Териториално планиране беше много интензивен, организирахме няколко семинара и реалният процес на работа в Догърбанк продължава и в момента, но е в заключителната си фаза. Ще ви разкажа за онова, което се реализира през 2011-2012. Това са последните етапи. Най-напред бяха организирани срещи на заинтересованите страни, използвахме различни интерактивни възможности, за да разберем какво точно знаем за този район, какво знаем за екологичната стойност, за. М- рибарството и изобщо това беше едно набиране на информация. На рибарите бяха показани на лаптоп различни данни, различна статистика. Беше обменена информация между НПО-та и учени. Така че се опитвахме по-добре да разберем какво представлява Догърбан, какво се опитваме да защитим там и какво е въздействието на човешката дейност върху него така че имахме, така да се каже, наука на разположение, но не сме канили учени да дойдат на място, те просто отговаряха на зададени им въпроси. Ето ще ви дам един пример. Къде е риболовното усилие, къде, къде се намира датското риболовно усилие за пясъчна змиорка за периода 2007-2009? Това е просто един пример. Картата се оказа много интересна, защ, интересна защото като че ли най-големият интерес за дъчаните не е в високата част на тези пясъчни наноси, а по склоновете. Така че Целта е, е заинтересованите страни да обединят усилията си, за да се получи един крайен резултат. И какъв е този крайен резултат? Е, два доклада е, за позицията на ЕСРАК, в които се очертава какъв е плана за управление на риболова и тук се включват също така оценки на социално-економическите фактори, плановете за развитието, и онова, което трябва да споменем също е, че не се стигна до споразумение за зониране. Няма окончателен план. Положителното обаче е, че в хода на този процес през 2011 година управляващият съвет получи статут на наблюдател. До тогава той нямаше такъв статут. Така че този управляващ комитет сега е наблюдател. Няколко документа от окончателният вариант на доклада. Отдясно картата е резултат на на рибарите, на тяхното предложение. И а, трябва да кажем, че все още споразумение не сме постигнали, но говорим за това, кои са важните райони, кои трябва да бъдат опазвани, къде трябва да се забрани риболова. И трябва да кажа, че упражнението беше много полезно, особено в първоначалния си етап. И така, какво научихме в резултат на наблюденията си в процеса, който наричаме НСРАК, който според мен беше много успешен? Първото и най-важно беше че най-напред е, трябва да има техническо задание. Т.е. преди да започне каквото и да е, имахме техническо задание, имахме сценарий. В този сценарий бяха разписани всички подробности, т.е. какви са правилата за участие, какви са е, изискванията и ролята на всички отделни участници. Е, всички семинари бяха определени в самото начало. Освен това беше решено и какъв трябва да бъде е, резултатът от всичко това. Другото много важно нещо беше прозрачността. Нямаше отделен дневен ред за отделните участници или НПО-та. И според мен е много важно беше, че НСРАК имаше чувството, че той движи процеса, че действително той а, контролира тези а, дейности. Много беше важно, разбира се, че има доверие и че има диалог. Понякога, разбира се, създаването на такова доверие е доста дълъг процес, но и в хода на работата имаше голямо доверие между рибарите и НПО-тата. Също така трябва да кажем, че Членовете на фокус групата поеха своята отговорност. Те разработиха, разработиха а, своите доклади и своите позиции и това беше началото на диалог въз основа на конкретно съдържание. И това беше според мене най-важното. Така че ако за момент се абстрахираме от всичко, което казахме до тук и си помислим какво сме научили от морското териториално планиране като такова. Първо научихме, че това е един трансграничен процес, че той трябва да включва всички елементи, които вече споменахме. Какво правим, какви са задачите, кой участва и така нататък. Второ, много е важна прозрачността и в началото и в края на процеса. Тоест, ние трябва да сме прозрачни за външния свят, да е ясно какво правим. И а, особено когато става въпрос за Догърбанк, ако потърсите Догърбанк в интернет, ще видите, <laughs> че информацията е много ограничена, което е жалко. От, освен това, трябва да има пълна прозрачност и зад колисите. Тоест, когато говорим за морско териториално планиране, трябва да е ясно какво се прави и трябва да обменяме информацията вътре в групата, без да информираме външния свят, преди да сме постигнали съгласие вътре. Освен това, трябва да има най-високо ниво на ангажиране. Тоест, трябва да информираме съседите си, да им кажем това ще правим, да изслушаме и другите, да извършваме консултации, така да се каже. Консултирането не е само да питате хората какво мислят по въпроса и те да ви отговорят, но има и някакво задължение резултатите от тези консултации да бъдат използвани. Хората участват в тези процеси, те имат своята роля в тях и това е най-важното. Морското териториално планиране също така може да бъде да, да спечели от използването на геопространствени инструменти т.е. трябва да знаем с какви данни разполагаме и какво ни липсва. Други много важни въпроси за морското териториално планиране е да е ясен мандата. Тоест хората, които седнат на масата и обсъждат морското териториално планиране, трябва да имат мандат за това. В случая с Догърбанк имаше случаи, когато това не беше съвсем ясно, има ли мандат или дали този мандат го имат определени организации, кой го има и така нататък когато става дума за а, такива а, дейности, естествено, мандатът винаги може да създава трудности. Освен това, финансовото участие на заинтересованите страни също може да бъде проблем. Оказва се, че а, за тях това не беше лесно. Тоест, беше необходимо финансиране, което получихме по линия на DG Mare, иначе нямаше да успеем просто не се знае достатъчно за екологичната стойност на Северно море. Не се знае точно какво е въздействието. И ако искаме да научим повече, трябва да се а, следи начина по който се изготвят плановете за управление и изобщо управлението, което се напасва към обстоятелствата е нещо изключително важно. И накрая, каква е ролята на науката? Естествено, в нашия случай ние работихме по този проект като по един научен експеримент. Това беше наука в действие, ако искате. В случая с Банк, Айсес играеше много важна роля и Холандското министерство на економиката имаше договор с тях. Така че до известна степен това се оказа обаче и ограничителен фактор, защото ако човек се спре по-подробно на всичко, с което се занимавахме, всъщност ролята на научните институти се оказа твърде малка. Имаше и други възможности да се използва информация, която беше налична, но тя не се използваше, което е жалко. Така че им не бяха направени проверки, оценки на различни сценарии, защото в крайна сметка целта е да се предвиди какви ще бъдат резултатите от налагането на определени мерки. Това е важно за Догербанк. За Догербанк. Тези ограничения по отношение на данните се отразиха и на информацията, както по отношение на този конкретен проект, така и по отношение на други, защото трябва да имаме достатъчно данни, за да можем да разширим дейността си. И ако видим какво е взаимоотношението между тези, които взимат политическите решения и другите заинтересовани страни и научната общност, оказа, че те са доста неравнопоставени. Имахме диалог по съдържанието и преминахме от диалога към преговорите и в момента процесът е по-скоро процес на преговори. Не става вече дума за набиране на информация на факти, което е жалко. Както вече споменаха и преждеговорившите, е, в момента има само някакви линии върху картата, а няма съдържание и точно от това имаме нужда. Накрая Позволете да ви кажа, че се надявам, че получихте поне известно впечатление с какво се занимаваме и се надявам, че този опит също ще бъде взет предвид при изготвянето на новата директива. Благодаря ви. Thank you very much, David. I think we heard now too. Благодаря, Дейвид. Чухме изложенията на двамата ни гости. Чухме, че е изключително важно в процеса на планиране да се включат всички заинтересовани страни и то още от самото начало, иначе няма да стигнем до задоволително решение. Видяхме примери за конфликти, например между ветрено-енергийните паркове и риболова, видяхме и евентуални решения, както в Догербанк, макар че Дейвид не е напълно доволен от това, което се случва, има възможност за подобрение. Преди да дам думата на всички, имам един въпрос към Ванеса. Нещо, което не споменахте. Евентуални решения, които се приемат между сектора на аквакултурите и ветрените паркове. Да, има един институт в Германия, който се опитва да интегрира аквакултурата в ветрените паркове. Има научна информация по този въпрос, има технически осъществими решения. Тъй като говорим за места в открито море, естествено има затруднения – конкретни резултати ще се появят през следващите няколко години, предполагам поне. Госпожа Майснер. Да, решенията не могат да удовлетворяват всички и рибата трябва да може да плува свободно, както винаги е правила. Може би, в крайна сметка, ще е добре да се използва едно и също пространство за две различни цели. Сега ще дам думата на нашите участници, на колегите за коментари и въпроси. Изабела, заповядай. Мерси beaucoup, мерси euh, beaucoup. Благодаря. Благодаря и от мен на нашите гости. С примерите, които ни представиха, те разясниха какви са проблемите, пред които се изправяме. По-конкретно има един проблем, който не фигурира дори в предложението за директива на комисията. И по мое мнение този проблем трябва да бъде взет предвид. Говоря за управлението. И в двата примера успяхме да видим, че а, този въпрос е от съществено значение – Говорим за сътрудничество, за консултации, допитвания. Трябва да бъдем много внимателни с думите. Аз по-скоро съм склонна да разбирам едно предварително а, сътрудничество и последващи консултации но това може да бъде предмет на допълнителни а, дебати. Защото всички оратори днес а, говорех а, за това колко е важно разискванията първо да се провеждат с всички заинтересовани страни, те да, да бъдат проведени консултации с тях, а не само да бъдат информирани за резултатите. Ако това не бъде направено, то всичко би било едно фиаско. Друго нещо. Доколкото разбрах, а, вие споменахте, че накрая арбитражът се прави по-скоро като преговори, а не като изготвяне на а, проект. Не знам, не знам примерът, а, за какъв пример точно говорихте. А, но аз познавам друг пример, друг случай на териториално планиране. Господин Карлес Кинт ни даде този пример в Бретан. Там е постигнато съгласие, има компромис. Защо има в открито море област с ветрогенератори, нещо, което се иска от индустрията, защо? Заради разстоянието, заради окабеляването. дълбочината бе, е била по-малка. Всичко това означава по-малко разходи. Така че решението е било взето. Но, както каза ораторът, по това време а, та, индустрията не взе предвид наличието на рибни на рибни ресурси и опресняването на тази дейност в този район. След осъществяване обаче на, социално -економ... на оценка на социално-економическото въздействие се а, отчете а, цялата, цялото а, морско богатство. Така че какъв е резултатът от този процес. решението, което бе взето, бе да се издърпа този, ветро, този вятърен парк по-навътре в морето, което обаче би означавало повече средства, по-големи инвестиции. Накрая обаче се стигна до един компромисен вариант, който да позволи както опазване на ресурсите и на морското богатство, така и а, предвидимост, а, законова стабилност и ползи за промишлеността. Това беше примерът, който чухме. Според мен трябва да отчетем колко, колко е важен компромисът. Компромисът е основен стълб, основна стъпка. Не трябва обаче да има а, такива преговори такива, които със едно се намираме на пазара. Не, всичко трябва да бъде в едни по-стратегически рамки. Когато вие говорите за, прево, за, за преговори, за какво, какво точно имате предвид? Това е първият ми въпрос. И след това, как виждате управлението? Искам а, да засегнем и въпроса за едно предварително сътрудничество и последващо осъществяване на допитването с заинтересованите страни. Благодаря. Това не беше точно въпрос. Дейвид, искаш ли да коментираш? Аз ще кажа нещо за управлението малко по-късно. Да, бих искал да коментирам. основателен коментар. Аз исках да кажа, че групата за Догербанк започна без да има техническо задание. Те просто действаха по искане на РКС за Северно море. РКС имаше съответни процедури, всичко беше написано и се каза, че ако има някаква структура на преговорите, е, ще има полза за всички. Така че повечето от е, държавите бяха поканени в РКС, за да е, участват в едно предложение, само че това не е съвсем честно, защото тези държави можеха да дават своите предложения, но в крайна сметка решението ще, ще да се взима от други. Аз е, мисля, че трябваше да се действа по малко по-различен начин и по този начин е, и за самия РКС ползите ще да бъдат по-големи. Директивата, за която говорите, може да се появи, ако се вземе предварително решение за задачите, коя задача на кого се пада е, и така и процеса на управление става по-добър. Изабел каза, че управлението липсва от МТП, от териториалното планиране. Всъщност управлението е важно за самата интегрирана морска политика. То се подразбира от текста на, на съответните членове. Ясно е, че трябва да се избегне дублирането на усилия, да се премахне бюрокрацията, доброто управление е важно за всички в рамките на МТП. Остават ни още няколко минути. Господин председател, Е, още нещо, което стана очевидно от е, разговорите тази сутрин. Въздействието на ветрените генератори е, в открито море. Компаниите за възобновяеми енергийни източници избират по-плитки води, тъй като там се строи по-лесно, кабелите се полагат по-лесно, съответно е по-ефтино. Плитките води обаче са много богати на риба. Така че още от самото начало има конфликт. И се радвам, че се полагат а, е, сериозни усилия, за да се решат тези конфликти. Никой не поставя под е, въпрос факта, че ветрогенераторите на брега са най безмисления и скъп начин за производство на електроенергия. Много често виждаме изоставени генератори, които вече не работят и мисля, че за бъдеще ще виждаме тези гениални е, творения, тези огромни скелети все повече и повече. Една датска компания предлага една ферма която трябва да се изгради, е, ветрогенераторен парк, който трябва да се изгради в най-богатите на омари и раци райони в морето. И според е, първоначалното предложение трябваше да се изградят е, на около 500 метра разстояние тези генератори и изведнъж се окаже, че всички рибари трябва да звънят на тази датска компания и да поискат разрешение, за да упражняват своята дейност. Дебата показа, че има начини за решаване на тези конфликти. Само се надявам, в крайна сметка цялото начинание да не се окаже безсмислено. Говоря за ветрените генератори. Госпожа Майснер, ето защо е толкова важно да се говори по този въпрос. Изабел има много кратък коментар. Да. Бих искала да добавя единствено това, че ако няма планиране, то тогава ще бъде положението на Давид срещу Голият. В крайна сметка победителят ще бъде най-силният. Това не е в интерес на никой. Така че планирането трябва да бъде част от основните насоки. Планирането трябва да има, да бъде в общ интерес, в интерес на всички, трябва да се преследва равновесието между различните фактори, които бяха споменати. Благодаря. Някой друг, освен дамата там, иска ли да каже нещо? Двама човека. Добре, значи още две изказвания и приключваме. Е, добър ден. Аз съм представител на Асоциацията на фирмите, изграждащи ветрени паркове. Няма да говоря за важността на тази енергия във време на криза. Тя може да помогне да се възстановим. Но това е друга тема. Искам да кажа, че тази сутрин се повтаряха някои аспекти. Сигурността, тя въжи не само за рибарството, но и за нашата индустрия. Говорихме за консултации, нашия сектор иска да разговаря с рибарите. Беше обяснено, че ако се разговаря, ще се избегнат конфликтите, ще има синергия всички ние можем да се възползваме от познанията, които имаме. Рибарите имат задължение, но и ние имаме задължение. По отношение на бъдещата директива, трябва да кажа, че ние като отрасъл работим с а, други заинтересовани страни и разбираме, че всички приветстват предложението, защото за първи път ще има европейско общо определение на това какво е морско териториално планиране. И всяка държава ще трябва да създаде своите планове по едно и също време. И точно това искаме и ние, и това го иска и рибарството. Е, тази гъвкавост, която ще дадат тези планове по едно и също време. Важно е да се заложи на трансграничното сътрудничество. Ние призоваваме Европейския парламент да действа с е, голяма доза амбиция, преговорите текат. Искаме Европейския парламент да запази връзката между интегрираната морска политика и морското териториално планиране. Държавите членки трябва да отчитат всички дейности в а, областта на крайбрежията и в открито море и толкова от мен. Нека да спомена, казва госпожа Майснер, доклада за синия растеж растеж. Това е доклад, който е част от стратегията за създаване и работни за създаване на работни места до 2020 година. Там може да се включи не само синята енергия, може да се включи крайбрежния туризъм, устойчивото управление на ресурсите и така нататък всички различни сектори. Трябва да потърсим решения за избягване на конфликтите – и да използваме морето по възможно най-разумен начин, за да може да има, да има ползи за, за всички. Още едно желание за изказване имаше. Заповядайте. Morning, my name is uh, Milos Добър ден, казвам се Милос Славкович. Аз представлявам една от крайбежните провинции на Германия, тук в Брюксел. Също както и Европейската комисия, ние бихме искали синята економика да върви напред. Бихме искали да има интегрирано общо управление на крайбрежните зони. Съгласни сме с морското териториално планиране и смятаме, че то има възможност за, дава възможност за международно сътрудничество и, и устойчиво економическо развитие. Проблемът обаче е, че има и тревоги. Тревожим се, че такава директива ще а, доведе след себе си още европейско законодателство в а, съответните сфери. Така че първоначално се питаме дали Директивата е най-подходящият инструмент. В своите доклади до тук сме говорили дали сме споменавали, дали пък няма да бъде по-подходящ инструмент откритият диалог и координация. Извън това, петте провинции по крайбрежието са на мнение, че трябва да се постави ударението върху изискванията за хармонизация, трябва да има много ясни защитни механизми, които да бъдат включени в директивата, така, щото да не се стигне до нови изисквания в морското териториално планиране. Знаете, че териториалното планиране по крайбрежието винаги представлява интерес и затова се питаме какви ще са напреженията, които ще възникнат в резултат на директивата. Трябва да има цели има такива, които са ясно споменати, но има и други, които не са еднозначни. Примерно, няма ли да има някакво напрежение, свързано с жилищата и жилищното строителство? Ние също се занимаваме с териториално планиране, но винаги се консултираме с заинтересованите страни. Питаме се дали заинтересованите страни, които не са доволни от резултата, на, не са доволни от тези планове, ще имат възможност, дадена им от директивата, по силата на директивата, да блокират процесите в други сфери. Например, някой, който е недоволен от плана, дали ще бъде в състояние да спре економическото развитие, примерно туризъм, строителство, инфраструктура и така нататък. Моля да приключвате председателя, защото времето напредва. И накрая много тревоги буди съмнението, че ще се увеличи работата, ще се увеличи административния товар в резултат на приемането на директивата. Ние имаме 10 годишен хоризонт на планиране и в директивата не е ясно точно как стоят нещата в това отношение. Благодаря ви. Председателя, да, благодаря действително обсъждаме предложението за директива за морско териториално планиране. Това те първа предстои. Сега сме още в начален етап и е, обсъждаме дейността на парламента през следващите е, няколко седмици, така че всеки, който има някакви идеи, е, да ги сподели. Бяха заявени двама оратори, те се изказаха и мисля, че с това трябва да приключим с изказванията. Но вероятно трябва да дадем възможности и на комисията да каже няколко думи накрая, но моля накратко. Да, дебатът беше наистина много интересен и в и, по много, и иллюстриран по един много интелигентен начин. Така че прекрасно ще бъде, ако можем да го продължим. Председателя, благодаря. Какво казахте? А може би госпожа Гърси. А, и други желаящи имаш, освен госпожа Гарсия, но може би все пак в някакъв момент трябва да приключваме. Искате ли вие думата? Да, защото аз и на другите желащи казах, че приключваме, но добре, хайде, бъдете съвсем кратка, след като председателят се намесва. Много накратко. Нека все пак и ние депутатите да кажем нещо. Ние сме само трима, така че нека да кажем нашето мнение. По този въпрос аз бях докладчик от моята група. Мисля, че е нужен баланс. Не трябва да има конфликт между различните форми на използване на пространството. Не трябва да има конфликт между рибното стопанство, екологията, социално-економическите фактори. Аз съм за енергетиката. В моята държава се, са развити няколко а, проекта, развиват се проекти. А, Естествено, трябва да се взема мнението на рибарите, на промишлеността и се търси точката, която позволява тези интереси да не си противоречат. Видях, че е изработен такава, такъв район, където да се възобновяват ресурсите по един съгласуван начин, като вземат участие всички засегнати страни, които работят в тази област. Благодаря. Много работата наистина е отлична и трябва да бъдем повече депутати тук. Майсер. С това мисля, че мога да приключа моето председателство и да дам думата на основния председател. Благодаря. Искам да, искам да благодаря на госпожа Томас, на госпожа а, Мария Патрал Невес, която трябваше да напусне залата и на всички останали. Стана пределно ясно, че тук има множество при покриващи се дейности. Има вятърни генератори, има риболов, има туризъм, има транспорт. Така че това още веднъж показва колко е необходимо териториалното планиране за, регион, за, районите, за тези райони. Извинете така че обсъждането днес е изключително навременно и затова искам да благодаря на всички, които участваха в него. Като имаме предвид всичко това, парламентарната комисия по рибарство обаче все още продължава да заседава. Стигнахме до 19-та точка от дневния ред. Приключваме с изслушването, но точка 19 е точка разни. И затова трябва да ви попитам дали имате някакви въпроси по тази точка. Ако не, точка 20 е, обя... е съобщение на координаторите. Вие всички е, Знаете, че вчера се проведе едно кратко заседание на координаторите е, и информацията ви е изпратена. 21 точка е определяне датата на следващото ни заседание, което ще се проведе на 17 и 18 юни. Очаквам с нетърпение следващата ни среща. Благодаря на всички, включително и на преводачите.